Уважаеми дами и господа, вземете местата си. Колегата Мария с по процедурен въпрос. Господин председателю, поисках да взема думата по процедурен